Good morning, everybody. Can we start? Добро утро. Нека да започнем. Най-напред искам да направя няколко съобщения. От първото много се зарадва. Главният секретар на нашата комисия Генералният секретар на парламента е назначил ръководителят на нашия сектор, като изпълняващ длъжността директор след пенсионирането на сегашния титуляр. Той ще отговаря и за нашия секретариат. Той ще отговаря за отдел по политиката. Чакайте малко, не съм приключила. Освен, че ще отговаря за економическото управление, хубавото е, че това е само временно назначение. Не сме го загубили за винаги. Не знам дали си давате сметка колко ни помага Панос във всичките дейности цялата ни дейност би била невъзможна без неговият такт и изкусно тълкуване на думите на председателя на комисията. Ще видим какво ще, ще стане, когато се стигне до по-постоянно назначение. Второто съобщение – е следното. Вторник вечерта аз получих награда от името на парламента, от ваше име и това беше награда. Шампион а, в областта на правата на човека. Това е свързано с дейността на депутати преди 20 години, когато те се занимали с изпитванията за безопасност на новите автомобили. Благодаря на намесата на евродепутати са били въведени тестове не само за предни, но и за странични удари. Оказва се, че тази резултат от тяхната работа са довели до спасяването на живота на хиляди хора. Ето защо искаха да ни връчат тази награда за безопасност на потребителите. От името на парламента казах, че в парламента продължаваме да поставяме безопасността на първо място че продължаваме да обръщаме внимание на технически стандарти. Наскоро разгледахме внимателно а, системите за въжените линии и безопасността е много важен наш приоритет. Разбира се, интересите на производителите не са маловажни. важни. Сега нека да преминем към гласуването. Имам един коментар. Обикновено, ако, им, ако много групи са съгласни за едно изменение, това не е компромис. Компромисът имаме тогава, когато няколко изменения бъдат обединени. И така, първата точка е взаимоотношенията Европейско, економическо пространство Швейцария пречки пред пълното изпълнение на вътрешния пазар. И така, МПЛ едно за, против. Отхвърля се. Изменение 11 за, против. Отхвърля се. 10 за, Против. Приема се. 12 за. Против. Отхвърля се. 13 за. Против. Приема се. 14 за. Против. Приема се. 16 за. Против. Приема се. 15. Пада, извинявайте. 17. С устно изменение. За. Против. Приема се. 18. За. Против. Пада. 19. За. Против. Да проверим. Е, един е, глас повече от НП. Пада. 20 против 15 за. 20 за, против, отхвърля се. 22 за, пада. 21, не, казва председателката, пада. 22 за, против, въздържали се, приема се. 21 пада. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, приема се. 30 за, против, Пада. 29 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, пада. 31 отеглено, 34 за, против, отхвърля се, 3 отпада. 30, 34 отпада, 35 и 36 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, пада. 38 за, против, въздърж... пада. 40 за, против, приема се. 41 за, против, пада. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, Отхвърля се. 44 за. Против. Отхвърля се. 45 за. Против. Отхвърля се. 49 за. Против. Отхвърля се. 50 за. Против. Приема се 51. За. Против. Пада. МПО 3. За против, отвърля се. Компромис 2 за, против, приема се. 57 за, против, отхвърля се. 59 за, против, отхвърля се. 60 за, против, отхвърля се. 58 за, против. Приема се. 46 със устно изменение. За. Против. Приема се. МПЛ 6 за. Против. Приема се. 61 за. Против. Приема се. 62 за. Против. Приема се. Компромис 3 за против приема се МПО не еш компромис 4 за против приема се 65 с устно изменение за против приема се 66 за против приема се 67 за против приема се МПО 9 за против Приема се преамбил 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 амблок за против. Отхвърлят се. Девето изменение. 5, 4, 7. Приема се. Окончателно гласуване.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 don't have a vote list on that. It's just the outcome. Okay. Of, uh... So the next vote is on the. Um... Следващия вод. Доклада Якон Сари. Взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделски въпроси електронно гласуване. Само обикновено мнозинство. Предполагам, че ще има повече от две трети за. Още трима човека трябва да гласуват. 35 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Благодаря. So, this is, to summarize that long sentence, combating... Става дума за борба с измамите в митниците. Ако трябва с едно изречение да кажем за какво става дума тук, поздравление. И сега отиваме на доклада Марлене Мици. становище към доклада на комисията Юри еднолични дружества с ограничена отговорност. I'll just show you your award before you start. So Нека да ви покажа наградата, преди да започнем. Много е тежка. Ето това сте получил. Да ви напомня колко добре сте работили. И така, изменение 116. То цели да се отхвърли цялото предложение. Кой е за, против, ще направим проверка.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 151 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 164, извинява се, председателката за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за. Компромисно изменение 6. Не. Трябва да гласуваме и 167. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега компромисно изменение 6 за, против, въздържали се. Естествено, че се приема, не се отхвърля. 175 за, 175 за, против. Трябва да направим проверка. 175. Проверка. 175. Отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. отиваме на 193 за, против, въздържали се, отхвърля се, 195 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се, 203 за, против, 203 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 213 и 214 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 213. Отиваме на 218. За, против, въздържали се, отхвърля се. 219. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. 224. За, против, въздържали се, приема се. 225. За, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, 228 за, против, въздържали се, отхвърля се, 229. Проверка по 228. Проверка. Приема се. Много благодаря. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230. 229. Член 21 е залечен. Значи няма как да се внасят изменения тук и съответните изменения отпадат. Това не става ясно в списъка за гласуване. Отиваме на изменение 233. За, против, въздържали се, приема се. 235. За, против, въздържали се, приема се. 236, член 23. Изменение 238 в крайна сметка за против въздържали се приема се. 239 за против въздържали се приема се. Отиваме на 240. 240 също отпада. 242 и 243 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 243. 244 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Мисля, че се приема. 121 за, против, въздържали се, приема се 122 за, против, въздържали се, приема се 123 за, против, въздържали се, приема се 123. Андреас, не става ясно какво показваш. Против сте, значи отхвърля се.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 Компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 139. По средата на страницата. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Още двама човека. Отхвърля се. 141 за. Извинявам се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по проекто становището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 И така, окончателното гласуване по становището по електронен път. Край на гласуването, още един гласуващ там. 21 гласа за, 17 против, 1 въздържал се. like Марлена, искаш ли да кажеш нещо? Ще запазим мълчание за да чуем докладчика. Съвсем накратко, госпожо председател. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Искам да благодаря на всички, които работиха по този доклад. Благодаря на онези, които се съгласиха с него и на онези, които не се съгласиха. Много работа беше свършена. В доклада да се казва, че има възможност за корпоративни злоупотреби и експлоатация от страна на акционерите. В този случай целта не оправдава средствата. Ние се съгласихме по отношение на помощта, но не се съгласихме поради възможността от злоупотреби. И ето защо имаше и компромисни изменения. Е, в крайна сметка, е, тъй като според мен целта тук не оправда средствата, аз не мога да се подпиша под този доклад и бих желала да оттегля името си от него. Председателката. Извинявам се, защото много усилия сте положили и не е лесно да се направи такова изявление. Доколкото знам, в такива случаи председателя поема доклада. Някой иска ли да каже нещо? Някой от другите докладчици в сянка. Господин Штефанец. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа благодарности на всички, които участваха в този доклад по-специално на всички членове на Европейския парламент, всички заместници и всички, които подкрепиха доклада с мнението си, защото той е много важен за подобряването на бизнес средата в Европейския съюз и на заетостта. Също така искам да спомена и хората, които не се съгласиха с доклада, аз ще продължа да работя с тях, както и с те, тези, които се съгласиха, защото този, от този процес всички се получихме много. Оценяваме помощта на всички, които ни е, добърнесаха с работата си за този доклад и преди пленарната сесия ще се свържа с всички. Благодаря. Thank you very much. And just to be... Благодаря. Нека бъдем наясно. Когато става въпрос за мнението на председателя за доклада, това става по абсолютно неутрален начин. Надявам се, че е, докладчиците в сянка ще продължат работата си в рамките на групите. Благодаря. A single vote on Mr. Busoy on trade in seal products. Сега преминаваме към едно гласуване ще направим Електронно гласуване. Okay. Good. Done. Добре, затваряме гласуването. 33 за, 2 против. Благодаря. За тези от вас, които няма да останат в, за останалата част от сутринта, приятно лято. Сега ще направим 15-минутна пауза, защото експертите, които ще дойдат за да обсъждаме проучването по регулирането на единия пазар, всъщност вече са тук. So, ladies and gentlemen, така че, дами и господа, за тези от вас, които ще останат за по-късно, нека продължим. За да си свършим работата, моля заемете местата си възможно най-бързо. Само този път ще използвам чукчето си. Моля, заемете местата си, за да чуем презентация от страна на нашите гости. Благодаря. Thank you. Thank you. Um, Благодаря за това, че ще продължим. Сега е, едно проучване по регулирането на единния пазар, който нашата комисия поиска, за да оцени инициативите и да се подобри регулирането на единния пазар. Проучването е изготвено от трима експерти от London Economics, Патрис Мюлер – господин Джонс и госпожа Кош. Всички те са тук днес. Доколкото разбрах, господин Джонс ще направи една 15-минутна презентация, след което е, ще отговори на въпроси. Всъщност разполагаме с един час, така че благодаря ви за това, че сте тук. И също така разполагате с PowerPoint презентацията онлайн. Ако не я виждате добре, можете да я видите на вашите устройства. Благодаря. Първо ще ви представя структурата на нашата презентация. Първо ще дам контекст, в който се направи нашето проучване, след което ще говоря за цикъл на политики възоснова на резултатите и нашите предложения в тази област. След това ще говоря за резултатите от функционирането на инструментите за управление на единния пазар и също така ще направим предложения за консолидирана система за интелигентно регулиране на единния пазар. И така, това проучване е след две предходни проучвания с Департамент за политики А. Първото се отнасяше до е, цифровия единен пазар – и от него стана ясно, че има, по-добро, има нужда от повече използване на оценки на въздействието и подобряване на данните. Разгледахме редица инициативи в областта на единия цифров пазар и стана ясно, че използването на данни в рамките на тези инициативи и на оценката на въздействието не е достатъчно. Също така оценихме приноса на вътрешния пазар и защитата на потребителите за растежа. И от това стана ясно, че трябва да се приоритизира единия пазар като двигател за растеж, както и подобренията за, в транспонирането на законодателството за единия пазар и, тях, и неговото прилагане. Също така има редица действия в тази дейност, които да подобрят инструментите за управление на единия пазар, по-специално онлайн таблото. И неодавна, докато вече течеше нашето проучване, бе обявен пакета за подобрено регулиране. Това стана на 21 май. Е, също така Европейския парламент през февруари 2013 година прие резолюция с препоръки за комисията за управлението на единния пазар. И така, какво представляват цикли за политика въз основа на резултатите? Има редица начин те да бъдат представени. Ние тук сме ги представили по един типичен начин, който включва няколко ключови елементи. Като цяло, цикъл на политики е съсредоточен върху конкретна област на политика и това е свързано с начина по който политиката се представя, нейните цели. Трябва да се разгледат различни варианти за политики и след това да се реши коя политика да бъде избрана възоснова на нейното въздействие, което трябва да бъде оценено с възможно най-много количествени показатели. И също така е, друг фактор е изпълнението на политиката. Трябва да има съответната система за това, след което политиката да се да оцени, за да се прецени дали е функционирала успешно, какво е проработило, какво не е проработило и също така да се види какви уроци можем да запазим от е, изпълнението на политиката. И това завършва цикъла на политика. Този вид процес увеличава отчетността на правителствата и по този начин е по-лесно да се оценява дали политиките, които те изпълняват, проработват и постигат заложените цели. Заглавието на изследването е интелигентно регулиране и под това име имаме предвид че този цикъл на политики се, е, се използва за основа на регулацията, цикъл основан на резултатите. Това е в съответствие с практиката на Европейската комисия, която тя обяви в съобщение от 2010 година. И също така трябва да се знае, че интелигентното регулиране е споделена отговорност между различните институции. И така, в нашия доклад предлагаме да се въведе още един етап в цикъла на политика. Този етап ние наричаме етап на стратегическо програмиране. Идеята е, че стратегиите на високо равнище е, въздействат е, много сериозно върху видовете политики, които се упражняват и много често оценката по отношение на това защо е предложена дадена стратегия и какъв е нейният потенциал е ограничена. Затова ние предлагаме да се увеличи цикъла на политики с този допълнителен етап. Също така, Смятаме, че пакета за по-добро регулиране върви в тази посока, защото там се признава, че има етап на подготовка на на политиките, но според нас не е достатъчно ясно представено това и също така не става достатъчно ясно, че оценката трябва да става с количествени показатели, не е ясно и какъв е обхвата на етапа за подготовка на политики. Дали се включват заключения на съвета или заключения от работната програма. Смятаме, че трябва да е ясно, че етапа за стратегическо програмиране включва всички тези стратегии на високо ниво. Какви са основните характеристики на етапа за стратегическо програмиране? Трябва да се даде отговор на въпроси, като например, каква е логиката, която следват публичните органи, за да, когато приемат определена политика, какви са проблемите свързани с разпространението, също така какви видове политики биха били успешни, съществуващите стратегически програми могат ли да разрешат дадените проблеми или е необходимо да се разработят нови стратегии. И също така трябва да се имат предвид взаимодействията между политиките с стратегическата програма и други стратегически програми, за да се види какви са ползите от това взаимодействие или пък ако има конфликти, какви са те. Смятаме, че също етапа за стратегическо програмиране трябва също да отговори на въпроса кои политики трябва да се приоритизират. На този слайд виждате една диаграма за един увеличен цикъл на политики възоснова на резултатите, увеличен с допълнителния етап, който представих. Няма да навлизам в подробности за всеки етап – но така или иначе, аз казах най-малко за етапа за стратегическо програмиране. Извинявам се, но някои от колегите ми не виждат добре слайдовете. Затова ще кажа, че ако а, отидете на вебсайта на Европейския парламент с вашия телефон или iPad, след което отивате на сайта на Инко и в дневния ред за, ден, за днес този документ е качен. Ще ви помоля за малко търпение, може би асистентите на членовете могат да им помогнат.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 I'm on the 15th, the 7th. We have the PowerPoint, no, that's possible from yesterday. Under item 13, PowerPoint presentation. PowerPoint презентация 13 би трябвало да я виждате. Всички ли успяха да я отворят? Добре, но продължете. Благодаря. Както вече казах, на този слайд е, се повтарят някои от нещата, които казах, казах току-що, така че няма да се повтарям, но още веднъж ще подчертая значението на информационните потоци между различните етапи от цикъла и различните участници и партньорски институции в процеса. Тук сме разгледали е, различни инструменти за управление на единия пазар, които сме категоризирали на различни видове, като например оценки на въздействието, механизми за сътрудничество и за също така услуги за подкрепа. Разгледали сме резултатите и познаваемостта за тези инструменти. За тази цел използвахме различни източници, като например онлайн таблото на Комисията за единния пазар, предходни оценки, проучвания. Едно от основните заключения беше, че познаваемостта на инструментите и услугите за подкрепа, от които да се възползват потребителите, е ниска и разгледахме различни проучвания, в които се запитват потребителите дали знаят за съществуването на даден инструмент. Познаваемостта беше изключително ниска, от порядъка на 7-8-9%. Това според нас са много ниски цифри. И ако се задаваше въпрос на потребителите към а, коя онлайн услуга биха използвали за информация и съвети по отношение на законодателство на, на Европейския съюз, потребителите не можеха да дадат отговор и също така нямаха възм... способност да си служат с тези инструменти. Тук нивата също бяха много ниски за отговорилите на анкетите, които познаваха услугите. Често те не ги познаваха добре, какво представляват, как да се използват. Също така, като част от работата по проучването, проведохме дискусии с някои национални потребителски и бизнес организации – и от тези обсъждания стана ясно, че потребителските организации познават слабо услугите и инструментите за подкрепа. И това според нас също е проблем. Сега към резултатите от използването на инструментите. Има редица видове инструменти, трудно е да се генерализира и резултатите са доста смесени. Някои инструменти са успешни, други не толкова. Като цяло, резултатите от тяхното прилагане се подобрява с течение на времето. Но в някои случаи този процес се забавя в последно време. Европейската комисия предприе много действия за да подобри резултатите на инструментите за управление, като например тези на онлайн таблото, което вече споменах, но смятам, че трябва да продължат тези действия, за да се подобрят резултатите още. В следващите някои слайда сме представили някои примери за такива резултати. Първият от тях е оценката на въздействието. Смятаме, че е, наръчниците за правене на оценка на въздействието са добре съставени, по-специално тези за пакета подобрено регулиране, но практическото прилагане на тези насоки, на тези наръчници не е толкова добро. Например, само от само 40% от проектите за оценка на въздействието, които Европейската комисия разгледа, се смятат с достатъчно, се смята с недостатъчно добро качество и бяха изпратени обратно за подобрение. И също така в едно предходно проучване в същата област стана ясно, че в цифровия пазар отчитането на количествени показатели не е достатъчно добро. На този слайд виждате друг пример, който се отнася до транспонирането. Тук се е, вижда процента на недостатъчност, който отразява процента директиви, които не са транспонирани от всички държави членки. Обхванатия период е от ноември 1997 година до юли 2014. Както виждате, общия процент се е намалял значително и през последните години той е от 4%. Пикът през 2005 година е в резултат от присъединяването на новите държави членки – Основни проблеми са откроени в областите на заетост, социална политика, финансови услуги, енергетика и енергийна ефективност. Следващия слайд представя още един пример, който е информационната система за вътрешния пазар. Това е един добре функциониращ инструмент, който представлява информационна, IT информационна мрежа, свързваща национални, регионални и местни власти. И Нивото на удовлетворение е високо. 88% от ползвателите твърдят, че са доволни от своевременността на отговорите и също така държавите членки като цяло са удовлетворени от усилията на своите партньори в системата. След това консолидирана система за интелигентно регулиране на единния пазар, която предлагаме, обединява показателите за цикъла за политики и също така ще подобри резултатите е, на отделните инструменти за управление на единния пазар. Също така не трябва да забравяме, че е важно да се подобрят информационните потоци между различните участници в системата и различните етапи и цикъл на управление. И това предполага иновативно използване на ИКТ, за да може да се осъществи. Смятаме, че е, сега е, наскоро бе обявен пакета по-добро регулиране. Той върви в правилна посока, но още е твърде рано да се каже, защото неговото успешно прилагане ще зависи и от изпълнението на редица е, принципи. На следващия слайд виждате диаграма, която иллюстрира системата. Няма да я разглеждам подробно. И така, Какви препоръки и действия предлагаме в нашия доклад. Вече споменах въвеждането на етапа за стратегическо програмиране в цикъла на политики, който ще доведе до подобряване на нивото и прозрачността на количественото представяне и на оценките на въздействието. Също така Предлагаме да се подобрят информационните потоци между инструментите за единия пазар. Това може да стане по редица начини, включително по-добро използване на подобренията в областта на ИКТ и големите данни. Това може да се основава и на съществуващата платформа за информационна система за вътрешния пазар. Също така да се споделя информация за най-добри практики сред всички държави членки на Европейския съюз. И на третата страница виждате третата ни препоръка която цели подобряване на познаването на съществуващите инструменти за потребителите. Вече споменах колко малко потребителите познават тези инструменти. Един начин това да се подобри е да се използва изграждането на капацитет в тази област, по-специално сред представителните и бизнес организации, както и потребителските организации. Също така смятаме, че може да има по-добра комуникация между различните служби на национално ниво и на европейско ниво, може би посредством единен портал за достъп до всички услуги е, за подкрепа. Четвъртата ни препоръка е да се подобрят резултатите за на механизмите за сътрудничество и услугите за подкрепа. Тук предлагаме няколко неща. И петата ни препоръка е да се използват по-добре данните, които се, са вече налични и да се използват в оценките на въздействие ex ante. Смятаме, че за сега това се прави твърде малко. И накрая, съгласни сме с досегашната работа на Европейския парламент, в която се казва, че ролята на единния пазар в процеса на Европейския семестър трябва да се засили, защото е ясно, че е единния пазар е ключова економическа политика за Европейския пазар и нейната роля е изключително важна в рамките на европейския семестър. Така че ще спрат със своята презентация до тук. Благодаря ви за вашето време. So I'm going to take a round of questions, um, starting with the... Сега няколко възможност за въпроси. Започваме от докладчика, след това докладчите в сянка. Благодаря, Вики. Благодаря ви за проучването, което ни представихте. По-доброто регулиране е изключително важна тема за нашата парламентарна комисия. Очевидно, подобреното регулиране е изключително важен фактор. Както знаете, ние подготвяме доклад за по-доброто регулиране и се радвам, че сме на, е, на етап от разработването в който сме достигнали до много от идеите в това, кое, от това, което чухме, и аз това трябва да бъдат добавени, например, конкретните инструменти, които можем да използваме. Също така, много е хубаво и това, че потребителите са наясно с съществуващите услуги. Вече има много услуги и само 4% от потребителите са наясно с съществуването на солвит. Изключително важен инструмент. Трябва да предприемем нещо. Трябва да подчертаем по-дебело това в нашия доклад. Мисля, че в доклада сме стигнали до доста напреднал етап. Благодаря ви за проучването, което ще ни бъде от полза. Още един път благодаря ви. The, the, the, of... Сега списъкът на докладчиците започва с е, представителят е, на е НП. Госпожа Шалдемозе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представения доклад. Признавам си, че не съм го прочела внимателно. Ще го направя през лятната вакансия. Но докато ви слушах, си мислих, че има едно нещо, което е много ясно. Вие поставяте акцент върху това, което ще се случи след като приемем законодателството, как ще се прилага, как е, ще се използва от потребителите и фирмите. Мисля, че тук има какво да се подобри. Аз мисля, че много от тези въпроси трябва да бъдат включени в нашия доклад. Информационните потоци трябва да бъдат подобрени. Е, информираността също трябва да се подобри. Искам обаче да ви попитам, имате ли идеи за това как да подобрим процеса на законотворчество? Как да регулираме по-добре? Така, така, че законодателството да бъде по-добре написано и по-ясно по и по-разбираемо. Това е което много не виждам. Разбира се, напълно съм съгласна с това, че е необходимо парламента да участва по-активно. Само, че трябва да обърнем внимание не само на изпълнението, но и самия но и самия процес на законотворчество. Да, да, наясно съм с оценката на въздействието, процеса преди приемане на законодателството. Но искам да ви попитам дали имате, някак, дали имате добри идеи за нас. Изпълнението е много важно, разбира се. Ако обаче законодателството не е формулирано прецизно, Европейският съд е този, който ще трябва да преценява. И така, бихте ли казали няколко думи за това как да подобрим процеса на законодателство? При всички случаи, благодаря ви, ние ще използваме вашите идеи в процеса на разработване на доклад. Ола, благодаря, госпожо председател. Микрофонът не работи. Най-напред искам да се извиня, че в Страсбург не участвах на срещата на докладчите в Сянка, но Дита беше там от мое име и благодаря. Също така искам да благодаря на докладчика за това, че се съгласи да, реш... да удължи срока за внасяне на изменения по този начин сега имаме възможност да използваме констатациите от току-що представения доклад. И аз по време на лятната си вакансия ще прочета по-внимателно доклада и ще използвам заключенията, когато работим по доклада в комисията и когато обсъждаме измененията. Е, искам е, на този етап обаче да ви помоля за коментар по три въпроса. за регулирането на продуктите. Помните, че Катрин Стайлер беше докладчик по строителните материали. И както каза Кристал Шалдемозе, бих искала да кажете няколко думи за процеса преди изпълнението. Също така е наблюдението на пазара и различните инструменти. Как да гарантираме по-добро изпълнение на правилата на единния пазар? И най-сетне искам да ви попитам дали може да се разработи те разработят насоки, така че законодателството да бъде цифрово по замисъл. Този въпрос вече беше обсъден във връзка с нашите компетенции. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че разбрах, че последващата оценка е много важен фактор за добрата предварителна оценка. Евродепутатите често са изправени в ситуация, при която в процес, когато разработваме измененията използваме оценките на въздействието на комисията. Въпросът обаче е добро ли е, добра ли е оценката на въздействието. Тя се използва като отправна точка при разработване на компромисни изменения. Мисля, че въпросът е доколко са обективни оценките на въздействието, които получаваме, когато разработваме законодателство. Възоснова на какви критерии се преценява, че тази оценка е обективна? Е, това е свързано с въпроса кой да прави тези оценки на въздействието. Комисията ли трябва да бъде или ние? Е, какви да са критериите, ако решим да възложим на външен изпълнител? Как да направим така, че този, който прави оценката, да не влияе върху законодателството? Когато правихте проучването, натъкнахте ли се на оценка на въздействието, която да не е обективна или пък да не е особено полезна за депутатите? В процеса на последваща и на предварителна оценка взаимодействието между фирмите и е, бизнеса е много важен. Как да се подобри този обмен на информация, според вас? Една от оценките на въздействието, с които се запознаха, Казва, че 80 фирми са били анализирани в цели Европейски съюз. Е как може това да е обективно? Не трябва ли не, не трябва ли да подхожим и да, по, да по, приложим и друг инструмент? Ние получаваме различни становища от различни заинтересовани лица и те не са винаги обективни. И така, самата оценка на въздействието обективна ли е? Вие ни показахте плана за действие, но как да гарантираме обективност на оценките на въздействието? Олга. Благодаря. Ще продължа мислите на колегата, който повдигна въпроса, които аз исках да повдигна. Въпросът ми е свързан с прозрачността на оценките на въздействието. Няма да повтарям това, което каза колегата. Друг коментар. Избор на страните, в които да се прави преглед. Оценката на въздействието е, често се извършва на произволна извадка и понякога някои страни не са съгласни с окончателното решение, защото не са били отчетени специфичните условия. Вторият ми въпрос е свързан с, с предварителната оценка. Прозрачността и разширяването на консултациите, така че да обхванат заинтересованите лица, с задължителен фактор. Често честотата и обхвата на въпросите са много съмнителни и гледна точка на представителността. И накрая доколко познават потребителите различните инструменти, с които разполагаме, независимо дали става дума за потребители или фирми, ние трябва да сме наясно а, с, становищата на депутати от националните парламенти. Често ние настояваме за повече участие националните парламенти при навременното и пълно транспониране на европейското законодателство. Ако те не са информирани, не можем да се очудваме, че транспонирането е сериозен проблем на национално ниво. Благодаря. Лиса Яконсари. Благодаря. Вече бяха зададени няколко много важни въпроса. Аз съм убедена, че ние трябва да реформираме политическия процес, но да не го сменяме, защото много често някои политически въпроси са си всъщност експертни, технически. Според вас има ли е, съмнение, че, оценка, че с е, оценките на въздействието се прекалява? Е, че някои и са готови да отложат нещо и, и затова искат оценка на въздействието? Или има някакво друго съображение, което да не е от е, политическо, а е от техническо естество. И каква е цената на тези оценки на въздействието? Правили ли сте подобен анализ? Благодаря. В края на препоръките си вие казвате да се въведе единния пазар като отделен стълб на процеса на европейския семестър, Европейския парламент да играе активна роля и да упражнява контрол. Да, за момента имаме такъв проблем с цифровия единен пазар. На мен не ми харесва разделението на разделението между цифров единен пазар и единен пазар. Ако няма ясна дефиниция и ние ще произведем хаос и това, което ще предоставим на европейското обществено мнение е хаос. Съгласна съм с а, Олга, че трябва да сме наясно а, с а, това, че само избирателите могат да окажат натиск върху политиците. Наскоро чух, че има обществена консултация за а, електронната търговия. Отговорите са много малко. Комисията иска да усъвършенства и да подобри подхода си, за това прави обществено опручване. Разполагаме с различните инструменти, но те не се използват достатъчна степен, а всъщност е необходимо да се обърнем към малките и средни предприятия, тъй като те се натъкват на много проблеми и трябва да преминат през джунгла от европейски правила. А потребителите дори не познават тези инструменти и затова те се използват в много малка степен, така че аз бих се съсредоточила именно върху този инструмент. по-конкретно информиране и привличане на европейските граждани и предприятия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проучването. Основният момент, който споменавате, че тези инструменти не са познати, само 10% ги познават. Не знам колко от избирателите в моя район въобще са чували за тях. Сега въпросът е как да ги използваме. Вашите препоръки тук не са много убедителни, едва ли биха развълнували някого, едва ли ще убедят някого, че могат да бъдат полезни. Ако обаче ги направим полезни, те ще се използват, защото коментарите, информацията, които ще получим от бизнеса е много важна за законодателите, ако искаме да решим проблемите и нетарифните бариери е трудно да бъдат очертани, ако използваме подхода отгоре надолу. И какво можем да направим тук? Друг въпрос. Много фирми трябва да спазват голям брой различни видове законодателни актове от Европа. Как да направим така, че законодателството да да функционира по един хармоничен начин, за да няма конфликт между отделните законодателни актове. Що се отнася до оценката на въздействието, аз гледам малко цинично на тях – е, според мен те се използват от комисията, за да потвърди своята идея е, и хипотеза. Как да ги по добрим Можем ли да, ги, може ли да използваме тези оценки на въздействието и на по-късен етап, да речем, в края на процеса на тристранна среща? защото понякога в последния момент се правят сериозни компромиси, с които се изменя законодателството и често не знаем какво ще стане, когато стигнем до етапа на изпълнение на закона. Сабин Ферхейен. Искам да добавя към казаното от колегите. Току-що беше подчертано, че оценките на въздействието не са кой знае колко ефективни. Мисля, че трябва да се промени начина по който се правят оценките на въздействието. Е, в миналото и аз е, съм оставала с впечатлението, че оценките са малко тесни по своя обхват. Да се разгледат 80 е, компании, и възоснова на тях да се правят изводи за целия единен пазар, това не е достатъчно. Питат се някои компании дали искат да участват в поручванията, не всички се съгласяват. На лице и въпроса за разходите, на лице и въпроса за това кога трябва да се прави оценка на въздействието. Ако искате да има значими промени, трябва да има едно наистина мащабно проучване. Втория ми въпрос е свързан с практическите препоръки. Много мнения се чуват, общи мнения, но не чух нищо конкретно, основано на минали заключения и бъдещи действия и минал на опит. Как да променим процесите на взимане на решения в парламента и как е, да стане това бързо или относително бързо? не трябва ли да има различни типове проучвания, различни типове оценки на въздействието? какво е положението с финансирането на всичките оценки и проучвания. Това са въпроси, които трябва да намерят своето решение. Председателката и аз имам няколко въпроса. Те са свързани с някои неща, на които съм ставала свидетел в хода на законодателния процес. По отношение на единната точка за контакт, аз е, отидох в един център за потребители в моята държава членка. Е, този център помага на много, даже на хиляди е, хора, но въпросите са насочени най-вече към е, конкретна държава или към конкретен отрасъл. Какво става обаче, когато тези центрове за помощ на потребителите не могат да получат необходимите данни? Трябва да им се помогне. Знам, че има проблеми с системите, с системната работа. Може да се помогне да се подобри в работата в това отношение. Четири области, където мисля, че може да се постигне повече. На първо място, ако вземем за пример пакета за цифровия единен пазар. Договорихме се по него в 2 часа сутринта. Някои от е, елементите бяха договорени между 1 и 2 през нощта. Казахме, че вече не може да има филтър за нежелана поща и сега ще има 20 28 различни закона в държавите членки, с които се дава възможност на хората да слагат филтър за нежелана поща или спам. Мисля, че трябва да има възможност за някаква проверка на ситуацията между финалният тристранен разговор и влизането в сила на законодателството. Какво смятате вие в това отношение? На следващо място. Често смятам, че не правим необходимото във връзка с проследяването на това какво се случва с делегираните актове и актовете за изпълнение. Какво можем да поискаме в това отношение е, в хода на процеса за по-добро регулиране? Вие предлагате подхода да заложим на онова, което работи. Знам, че в съвета се правят партньорски проверки, например по директивата за услугите – Разгледали ли сте тази инициатива? Какво можем да направим, за да подкрепим съвета и за да се продължи тази практика? И на четвърто място, нещо, което е изключително важно. Когато ние се договорим по определено законодателство и когато то се приложи, може да се стигне до последици, за които е, не сме и мислили, че може да се случат. Имам предвид, е, например, ДДС за малките предприятия и новите правила за ДДС за цифровите компании. Те бяха определени през 2006 година. По това време никой не можеше да предогади, че ще има много е, голям брой създатели хора на изкуството, които ще разпространяват културно съдържание по интернет. Какво можем да направим съответно, ако има нежелани или непредвидени последици? Може да не се отменя цялото законодателство, да се отмени определен член или параграф даже, който е породил тези нежелани обстоятелства. Как да ускорим този е, процес на спешно променяне на законодателството. Благодаря. So... Това са въпросите. Okay, thank you very much. Um, I will, um... Благодаря. В началото искам да отговоря на онези въпроси, които са свързани с оценките на въздействието. Говорихте за това доколко доказателствата са достатъчно обемни по своя характер, дали се покриват достатъчно държави, фирми и така нататък. Единственото, което мога да кажа тук е, че несъмнено би било добре да се правят оценки на въздействието, които да покриват много различни компании, заинтересовани страни. Това обаче струва пари. Вие говорихте и за разходите. Освен, че този процес струва пари, той отнема и време и понякога времето е от значение. Тук имам два отговора. Когато вземем предвид потенциалното въздействие на политиките, разходите за предварителни и последващи оценки на, на въздействието са много по-малки, отколкото ако не е направена никаква оценка. Много често оценките на въздействието, колкото и да струват, спестяват нежеламо въздействие с течение на времето. Времето, естествено, винаги е фактор. И времето, в което се правят оценките на въздействието, точният момент е важен. Би трябвало да се споделя наученото, след като са правени оценки на въздействието. По този начин хората ще получат по-добра представа за това какво може да е очакваното въздействие върху съответните заинтересовани страни. Но отново казвам, тези процеси отнемат много дълго време, може да има по качествени оценки на въздействието или по-количествени такива. Много е важно да се вземат предвид всички заинтересовани страни, включително европейските институции, компаниите, гражданите, всички, които биха били засегнати от една политика. И сега ще дам думата на колегата. Две неща за оценките на въздействието. Имахме едно предишно проучване относно пълния е, цикъл на економически постижения, там поръчахме е, системата да бъде по-независима и по-подсилена. Имаше и предложение за нещо като индекс на резултатите във връзка с независимостта на оценките. Това не се случи. Може и да има промени в отношението по въпроса, но няма независимост. Качеството е доста неравномерно. И може би си заслужава предварително да се решава дали има нужда от мащабна оценка на въздействието или по-олекотена такава. Защото разходите са големи Понякога има някои важни фактори, но се оказва в крайна сметка, че те не са чак толкова важни в сравнение с други много по-важни неща. На трето място искам да кажа, че оценките на въздействието трябва да се правят в началото на процеса. Времето винаги е проблем, точният момент е проблем. Започва се работата по един закон, директива или регламент. Какво ще се случи накрая обаче? Вие справо повдигате този въпрос. Мисля, че си заслужава да има някакъв кратък период на бездействие, ако мога така да се изразя. В този период трябва да се види възоснова на новата придобита информация какво може да се промени в законодателството. Понякога данните са по-стари, понякога има достатъчно голяма прозрачност и може да се направи промяната много бързо. Но след като е приключил тристранния диалог, трябва да може да се идентифицират областите, в които има промени и в които може да има нежелани последици. На следващо място. Оценките на въздействието са инструмент и за разглеждане на взаимодействието между предложението и вече съществуващо законодателство или те първа подготвящо се законодателство. Може да се разгледа и трябва да се разгледа какви са пресечните точки между тези приети, неприети и подготвени е, закони, дали няма да има конфликти някъде. Е, аз призовавам за един подход на чинията с пагети, ако мога така да се изразя, е, да се установят всички пресечни точки между съществуващо и несъществуващо законодателство и законодателство, което предстои да се приеме за да се види къде има възможност за допълнителен ефект, за синергизъм или за конфликти. Толкова. По отношение на оценките на въздействието. По другите повдигнати въпроси говорихте за делегирани актове, актове за изпълнение. Какво е въздействието върху хората? Мисля, че принципа за отчитането на резултатите трябва да се прилага и тук. Добре е да има насоки за по-добро регулиране. Основните, най-важните делегирани актове и актове за изпълнение трябва да бъдат е, подлагани на теста за по-доброто регулиране. Не знам какво означава основни и важни. Дори да има законодателство, което не е чак толкова приоритетно и за което не е правена мащабна оценка на въздействието, трябва да се прецени какви са ползите, е, какви са недостатъците от е, съответното законодателство, кой ще бъде засегнат по какъв начин. И, и, и това трябва да се прилага за всички видове делегирани актове и актове за изпълнение, независимо от това колко са важни или обемни. До известна степен така отговарям и за така наречените периоди на бездействие или е, спешните проверки и прегледи, когато е правена първоначалната оценка на въздействието, винаги е, са разглеждани резултатите от евентуални е, решения опции. Е, в хода на времето обаче може да се стигне до заключението, че те не са били удачни. Трябва да се добави нещо. Имаше няколко въпроса за това как трябва да променим процеса на, на политики в самото начало. Трябва да има стратегическо планиране още в самото начало. И трябва да знаем защо нещо се прави. често се говори за, за период от 5 години, е, мисля, че трябва да има е, стратегически действия които да се предприемат. Това е първата стъпка. На следващо място, когато вече се обсъжда конкретното законодателство, трябва да се поясни връзката между оценката на въздействието и самото законодателство. В оценката най-често се разглеждат различни методи на действие, има и опция, която най-често се казва да не се прави нищо и след това се решава по кой път да се поеме. Добре е обаче да има по-тясна връзка между така наречения път напред и основните компоненти на законодателството. И когато има някаква промяна в проекта на законодателство, може да се окаже, че пътя, който е избран за действие в самото начало, не е най-удачният. Аз не бих препоръчал проекто регламента или проекто директивата да бъдат подлагани на допълнителна оценка на въздействието, защото тогава нещата ще станат твърде е, проблемни е, и ще се отнеме твърде много време. Понякога добре да си зададем въпроса, наистина ли ще внесем кой знае какви промени и трябва ли да има мащабни промени, само защото трябва да се променят 3-4 е, члена от някакъв проект закон. Председателката има още няколко минути. Някой иска ли да зададе някакъв допълнителен въпрос? Е, председателката се обръща към гост-ораторите. Може ли да отговорите на някакви въпроси, ако те бъдат изпратени е, по имейл? Да, разбира се. И продължава председателката. Е, моя опит с делегираните и е, е, актовете за изпълнение показва, че те не се, не се подлагат на такава оценка, както основното законодателство. И както каза Кристел, трябва да има достатъчно надзор или по време на изготвянето на основното законодателство, или на някакъв последващ етап. Спомням си казаното от господин Тимерманс на съвета на председателите на парламентарни комисии. Той каза, че ще предложи тези актове да бъдат публикувани поне месец преди да бъдат прияти, за да може обществеността да си състави някакво мнение за тях. Не знам дали един месец е достатъчен, но все пак ще има някаква възможност за е, съставяне на мнение. Господин Тимерманс естествено е, иска да се действа тогава, когато има смисъл, а не тогава, когато трябва да се действа просто защото е решено, че трябва да се направи нещо. Някакви други коментари? Няма, значи ще продължим в 11 часа с следващата точка. Експертите на комисията в момента приключват своите разговори в комисията по промишленост. Благодаря.

As... Уважаеми дами и господа, моля да, да заемете местата си възможно най-бързо. Thank you. И така, сега продължаваме размяната на мнения с колегите от комисията от Генерална дирекция Connect, която започна на 23 юни по съобщение на комисията Стратегия за единен цифров пазар за Европа. И ще дадем повече време на представителите на комисията, за да отговорят на въпроси на членовете на Европейския парламент. Благодаря ви за това, че сте тук. Знам, че до сега бяхте с колегите от Комисията по промишленост. Знам, че е много важно всички да можем да продължим и да покрием всички въпроси, които ни интересуват. На предходната размяна за мнения говорихме за решения за единния пазар за працели, правила за защита на данните, правила за реформиране на правилата за ДДС за да може да са пригодени към цифровата ера, също така промени в законодателството на Европейския съюз и неговото прилагане, въпроса за платформите и равни възможности за микро и малки предприятия. Това са само част от въпросите, които бяха повдигнати. От предходното заседание до сега имаме съгласие Комисията по промишленост и за вътрешен пазар и защита на потребителите да работят заедно, за да съставят съвместен доклад. Тук са двамата докладчици за него. Кара-кара с от копитията Инко. прощавайте, извинява се председателката от Комисията по промишленост – той е много важен член. Та и двамата докладчици е, работят усилено и в двете комисии. Имаме проект на времева рамка в парламента и една от причините, поради които помолих да се вървим възможно най-бързо, е защото искам да видя дали можем да вместим една бърза среща с председателите на комисии, преди всички да заминем за вакансиите, за вакансия и да говорим по компетенции. Сега преминавам към комисията. Ще започнем господин Бейли, но може би вие ще координирате кой за какво ще говори. Благодаря. Um. Do, do, do Evelyn and Kaya want to... Евелина Кае, искате ли да ни дадете актуална информация за това, което сте направили или направо да продължим с комисията за отговор на поставените въпроси? Благодаря. Да, има смисъл да чуем какво е нашето мнение, защото неколкократно чухме мнението на комисията и според мен е добре да реагираме. Първо, благодаря на госпожа Калас за доброто сътрудничество, което започнахме. Преди няколко дни помислихме как ще работим по доклада, как ще го съставим заедно, защото това е предизвикателство. Две комисии трябва да съставят един доклад и това ще ни даде възможност за интересна работа. Що се отнася до нас тук в комисията ИМКО, когато говорим за единния цифров пазар и постиженията, за които говорим тук в ИНКО, трябва да кажа, че това е сериозно предизвикателство. Трябва да се внесат много промени в промишлеността, но също така и в услугите, а и в обществото като цяло. И също така съм благодарна за това, че комисията работи по тази тема, за което и благодаря имаме холистичен подход към темата, защото бяха поставени редица въпроси. Те бяха многобройни, затова няма да спомена всички тях, но за Имко особено е важна областта за услугите и стоките, защото сме работили много в посока е, какво можем да направим, за да се отвори вътрешния пазар повече по отношение на цифровите услуги, услуги но и за да видим как може да се засили доверието на потребителите в тези области, а и да се създаде правна сигурност. Това е един много важен глобален проблем, но не може да се прилагат 28 различни видове правила по отношение на е, неутралността на защитата на данните, мрежата за това, защитата на потребителите и да се обединят всички тези видове правила. Смятам, че е добре от самото начало да предприемем един глобален подход, за да нямаме трудности. Когато говорим за вътрешен пазар и търговия, съществуват различни видове дискриминация, с която се сблъскват гражданите и която трябва да преодолеем. Двойното блокиране е Извинете, геоблокирането е- блокиране е една такава, един такъв въпрос. Тук става въпрос за създаване на нови бизнес платформи, и по-широки услуги. Това е нещо, за което трябва да се работи по отделни случаи, тъй като съществуват различни модели и не може да се даде единен отговор на всички тях. Така че трябва да предприемем един холистичен подход. Също така трябва да гарантираме по-добра защита на правата на потребителите и правата на работещите. Госпожо Форд, споменахте е, доставките на пратки. Използвам английски думи в изказването си на немски, защото чета документа, на английски. Геоблокиране, недискриминация, правила в електронната търговия, как ще ги се уредят те, киберсигурност, елек... електронни обществени поръчки. Така че има най-различни въпроси, по които трябва да водим дебат. И по цифровия пазар стои въпроса за шенгенската економика. Но това са няколко основни термини, които е, поставям, които трябва да вземем предвид. Оставила съм на страна голяма част от тях, защото не можем да обхванем всички тях. Тук говорим за въпросите, които членовете зададоха на предходната ни среща е, и на които комисията не успя да отговори. Затова идеята е да дадем възможност на комисията да отговори на въпросите, на които не бе даден отговор миналия път, след което ще чуем още въпроси от членовете. Имаме известно време за това. Съгласни ли сте? Мартин. Мартин, ще започнеш ли? Да. Благодаря. Като цяло щях да направя едно кратко встъпително слово, защото доколкото е, от това, от което разбрахме, дойдохме с най-различни представители на комисията, които да отговарят на различни въпроси. Вие споменахте много е, неща, търговия на стоки, платформи, услуги и така нататък. По тези неща има конкретни въпроси и смятам, че е, по този начин ще е най-добре да процедираме днес. Аз мога да направя едно встъпително слово, ако искате. Добре, тогава, ако ще направите встъпително слово, е добре да чуем и встъпително слово от страна на госпожа Калас, след което ще дадем думата на комисията. Благодаря. На първо място искам да ви предам поздрави от Ержи Бузек, който е председател на Комисията по промишленост. Очакваме с нетърпение да започнем работа заедно. Надяваме, че тя ще, надяваме се, че тя ще е възможно най-ефективна. И вчера в комисията по промишленост имаше изслушване на министър-председателя на Люксембург, който каза, че не можем да спрем цифровата революция. И смятам, че това е нещо важно. Само, че трябва да е, установим правилната рамка за цифровата иновация. Затова е нужна силна политическа воля от страна на Европейския парламент и е важно ние да покажем как се прилага стратегията и как ще става това за през едните години. Това е основното на доклада. Важно е да създадем правилната екосистема за цифрови иновации, но също така е важно да предизвикаме активност у потребителите чрез развитието на електронното правителство, а и чрез отворените данни. Също така важно е насърчаването на предприемаческа култура, когато това е необходимо. Част от екосистемите са е инфраструктура и в Комисията по промишленост сме говорили много по тези теми, но също така ни е необходима рамка, която е, да поддържа отвореността на интернет като е, платформа за иновации и комуникация. Също така, с оглед цифровите услуги, те могат да се подобрят без да се подкопава целостта на интернет. Новите технологии, кодираните, криптираните комуникации са области, в които може да има подобрения, но е важно и те да бъдат актуализирани. Също така трябва да се повиши осведомеността на потребителите, за да следват основните стъпки за сигурност в процеса. Основни въпроси, свързани с онлайн платформите, бяха засегнати. и Всички се интересуват от тази тема и можем да ги разгледаме без да е, подценяваме значението на интернет като двигател за иновации. Тук е важно да имаме предвид някои аспекти, като данъчни правила и също така е, достатъчно добре ли се прилагат електронните правителства за електронно събиране на данъци. Също така електронния сектор може да се подобри чрез по-добра преносимост на данни и промени при потребителите. Ако потребителите участват активно в цифровата революция, те също така ще създадат е, конкуренция между участниците. И накрая трябва да се подчертае важността на цифровата економика, големите данни и всичко това може да изиграе важна роля за постигането на целите в политиките в различни области, като транспорт, енергетика и така нататък. Към момента не, този сектор не е достатъчно широко мащабен, за да се инвестира в него. Но така или иначе, стратегията за цифров единен пазар за Европа е огромна възможност за Европейския съюз, но е важно да се адаптираме към новите технологии и нови, новото поведение на потребителите. Така че премахването на пречките към цифровия единен пазар е само един аспект – защото интернет вече е премахнал голяма част от пречките, с които се сблъскваме. Много може да се каже по тази тема, а и това, за което говорихме в Комисията по промишленост, беше свързано с въпроса, че има различни проблеми, различни въпроси, които се засягат в различните сектори, но е важно да погледнем глобално и да ги отразим в нашия доклад по собствена инициатива. Благодаря. Sorry. Thank you. Thank you, Chair, very much. Um, just to, to emphasize again, as I just uh, said to the ETRA committee. Госпожо председател, от... благодаря ви. Ние приветстваме вашият съвместен подход между двете комисии, ИМКО и, ИМ, и ИТРЕ. Това отразява и нашия подход – Комисията обединява различните служби, което е необходимо с оглед на широчината на единния пазар, фирмите, необходимостта от растеж, защитата и гарантиране на правата на потребителите. Това е необходимо, за да се засили доверието на потребителите. Ние мислим по тези въпроси, но не само мислим, както знаете, ние сме разрабо... Ние представихме стратегията, единната цифрова стратегия за Европа. Целта е да създадем подходяща рамка, подходящи условия, за да се предоставят максимални възможности за растеж. Ние искаме да започнем да премахваме пречките, които са се натрупали в хода на цифровото развитие. За да започнем да създаваме допълнителна стойност. Вие споменахте геоблокирането. Това е една от, е, един от 16-те проблеми, е, по които ще работим. Е, пречката е значителна и видима. Тя създава много трудности на потребителите. Трябва да се справим тук не само на правно, но и, и на практическо ниво също като роуминга и неутралността на мрежата, по които постигнахме споразумение. За вас това е много важно за гражданите. И комисията и парламентът по този начин могат да покажат, че променяме с нещо живота на гражданите и съвсем скоро ние ще ви представим документ. Крайният срок за представяне на законодателен акт за геоблокирането е средата на следващата година и очакваме да работим с вас. Беше повдигнат въпроса за платформите. Съгласни сме, че няма единен отговор на този толкова сложен въпрос, но ние не бягаме от проблема. И нека да кажем ясно, така както казахме, когато разговаряхме с заинтересованите лица, ние анализираме обстойно въпроса за платформите, заедно с проблема за економиката на споделянето. Много важен, много важен елемент, който трябва да спомене е прозрачността и си връзката между платформата и доставчика за да правиш бизнес, трябва да си в платформата. Аспекта взаимоотношение между фирмите заслужава особено внимание. Обръщаме внимание на използването на данните в платформите, защото данните са, някои казват, новата валута. Така че трябва да видим как се използват те от фирмите и разбира се незаконното съдържаните дали правилата са уместни, за да свалим съдържание, което нарушава правата върху интелектуалната собственост. и е, може би ще има модернизация на друга директива. И също така ние работим с други генерални директи, други служби, като защита на децата – екстремистки възгледи по интернет. Но искам да кажа, че ние проучваме въпроса, за да разберем по-добре платформите, бизнес модела и експлоатация, но не искаме да подхождаме отрицателно. Ние сме твърдо убедени, че платформите, както каза госпожа Гебхарт, нови възможности, нови услуги, и това е изключително важен нов фактор, създаващ условия за растеж. Така че нека да огледаме и позитивните фактори, а не само да търсим проблеми. Ако обаче има проблеми, ние ще трябва да вземем политическо решение след като съберем данните, ще вземем политическо решение за това дали да предприемем действия. Няма да бъдат предприяти действия обаче, докато не сме огледали много внимателно този въпрос. Ние не подхождаме пристрастно към никое законодателство. Ние ще бъдем изцяло неутрални. Е, ние анализираме и въпроса за економиката на споделянето и тук ще дам думата на колега по този въпрос. Сега няколко, още няколко думи за по-добрата регулация при взаимоотношенията между фирмите, защото не всичко опира до защита на потребителите. Заместник председателя представи е, добри насоки и ние се ги спазваме и при анализа, и при графика на законодателството. И както каза председателя Юнкер, ще няма да преувеличаваме, няма да наценяваме нищо и няма да подценяваме нищо. Благодаря, Мартин от името на Генерална дирекция правосъдие няколко думи. Много се радваме, че парламент работи по въпроси, по които ние работим отдавна. Сега във връзка с това, което каза Мартин, да, да не забравяме, че не започваме от начало. Когато говорим за платформи, създава впечатлението, че се опитваме да измислим отново колелото. Правилата съществуват. Ето защо Европейската комисия прецизира правилата в областта на защита на потребителите. Ние договаряме правила в областта на защитата на потребителите, правила, които да са годни. Опитваме се да видим къде има регулативни недостатъци и също така области, в които можем да представим насоки с оглед на новите модели, на чието създаване сме свидетели. С оглед на това в момента ние оценяваме функционирането на директивите и търсим а, отговор на въпроса дали има нужда от насока за анализ на, на, възможно, на начините, по които се прилага директивата. Тък му по тази причина в стратегията за цифрови единен пазар обявяваме, че има области в областта на защита на потребителите, в които сегашното ниво на минимална хармонизация би могло да бъде пречка. Ето защо кои си комисията се опитва да види дали можем да твърдим, че в тези области дали фактът, че има различни режими в различните държави членки пречи на търговията и дали има нужда от законодателни предложения, за да хармонизираме подхода. Смятаме, че пазарните условия се, се променили. Работим в интегрирана цифрова економика. Цифрите, бариерите пречат на цифровата економика и трябва да се направи нещо. Не на последно място. Комисията поема ангажимент да, да преразгледа законодателство в областта на защита на потребителите много е важно да видим до каква степен традиционната дефиниция, например на взаимоотношенията между потребителя и бизнеса, са уместни в новите условия, в които економиката на споделянето показва, че границите са много неясни. И много трудно да видим кога е приложимо законодателството и кога не е един и същ човек може да е доставчик на услуга и потребител на услуга. Понякога аз мятам, че е много важно да проучим явлението преди да предложим ново законодателство. Ние искаме да бъдем експедитивни. Просто искам да ви кажа, че

От Генерална дирекция Растеж искам само да подчертая, че за нас цифровия единен пазар е огромна възможност и за малките и средни предприятия. И в този конкретен въпрос интересите на потребителите и фирмите като че ли не са толкова различни. Необходимостта от ясни правила въжи и за МСП и потребителите. За МСП ще бъде полезно, ако се опрости системата на ДДС, по-низки цени за доставяне на почтенски пратки. В момента се води публична консултация, тя ще приключи в края на месеца и след това в края на месеца ще видим какво да предприеме. Стандартите и оперативната съвместимост са много важни за МСП и освен това възниква проблема за обществената администрация и електронното управление. И в този стълб на цифрови единен пазар виждате, че се споменава едно предстоящо предложение за дигитален портал това ще улесни сърфирането в цифрови единен пазар и за, гражд... и за потребителите и за малките предприятия. Ние искаме да обединим съществуващите услуги и информация, но по много по-организиран начин, така че гражданите и потребителите да не се притесняват от това, че няма да намерят нужната им информация. И по тази тема и по економиката на споделянето ще видите много по-детални предложения в контекста на стратегията за цифрови единен пазар. Тя ще бъде прията от комисията до октомври. Филип Жовен има думата. Той е докладчик в сянка на НП. Благодаря, госпожо председател. Няма да се връщам на всички въпроси. Доверието на потребителите, увеличаване на растежа, преминаване към цифровата економика, економиката на споделянето. Всички сме съгласни, няма да се връщам на тези цели. Имам няколко въпроса към Европейската комисия. Първо по за защитата на потребителите. Има ли нужда от директива, която да хармонизира подходите, като знаем, че в директивата от 2011 година се говори за дистанционни продажби. Второ, Европейската комисия каза, че иска да приложи в бъдещото законодателство законите на страната продавач, но винаги се прилага правото на страната, в която се намира потребителя и аз се притеснявам от, това, от тази промяна. На трето място, връзка с защита на потребителите. Директивата за правата на потребителите, директива за подвеждащи практики за и, и директива за нелоялни договори. Човек трябва да е юрист, за да разбере всички тези въпроси. А, всички сме съгласни, че трябва да улесним дейността на предприятията. Е, мога да говоря и за решаването, онлайн решаването на споровете. Човек нищо не разбира. Ако искаме да улесним работата на МСП, нека да съберем в един текст всичко това, което се отнася до защита на потребителите. В противен случай всичко ще остане неразбираемо. Второ, геоблокирането. Трябва да се сложи край на това. Има два типа геоблокиране което това са нелоялните търговски практики, и споразумения между производители на съдържание. Тук трябва да се сложи край, но има оправдано от економически съображения геоблокиране. Ако един а, певец или текст се публикува на френски в моята страна Франция, напълно е възможно песента а, е, на френски да не, бъде, да не представлява интерес за финландец е, и авторското право в тези страни няма да се прилага. И геоблокирането може да бъде обосновано от економически модел. Накрая данъчното облагане. Правилата, какви са правилата за облагане с ТВА в цифровия пазар, това е много важно. И накрая по авторското право искам да повторя за пореден път. Авторското право не е пречка пред свободното движение на творбите. Трябва да има е, справедливо възнаграждение и за авторите, и за изпълнителите. Това е червена линия за моята група. Аз съм докладчик в Сянка и сега ще се изкажа. Мисля, че би трябвало да се радваме за това, че цифровата економика наистина има потенциала да помогне на гражданите, да премахне пречките пред търговията. Тя затова и беше замислена. Пред компаниите в Европа има много бариери в момента, а нашите иноватори трябва да бъдат насърчавани, не трябва да им се пречи и не трябва да подкопаваме ползите от цифровата революция. Що се отнася до правата на потребителите? Съгласна съм с току-що изказалия се, че имаме вече достатъчно инструменти в европейското законодателство. Не мисля, че трябва да правим нещо допълнително, трябва да съберем всички инструменти на едно място само. Освен това, потребителите и компаниите трябва да знаят как да използват тези инструменти. На лице е риска да се вземем с едно мащабно законодателство, подобно на някои, които познаваме и да спрем да работим, да зациклим в продължение на месеци. Мисля, че трябва да хвърлим мостове към традиционните пазари там, където това е възможно. На един традиционен пазар, ако ти се продава дефектна стока, имаш право да я върнеш. Какво обаче да правим с е, една песен, която е била свалена в интернет? Ами вече сте я слушали, така или иначе. Не трябва да се осложнява твърде много положението. Трябва да се действа постепенно. Виждам, че комисията кима. Не очаквам от вас да решите всички проблеми за една вечер. 70% е, от е, различните закупувания на игри се правят онлайн. Хората не очакват игрите да са перфектни, но когато има някакъв недостатък, те очакват да могат да си купят решение на проблема онлайн и то да работи. Не може естествено да има решение на всеки цифров проблем а, и то незабавно. По отношение на геоблокирането, тук става дума за а, член 25 от а, директивата за услугите. Що се отнася до доставката на пратки, аз съм за прозрачност, за намаляване на времето на доставки. В някои случаи това вече функционира достатъчно добре като практика. Не мисля, че е задължително да има връзка с отговорността. Добре е да се упростят правата за ДДС, както каза комисията по отношение на цифровата мрежа за стоките и услугите. Аз работех по пакета за телекомите Държавите членки категорично отхвърлиха предложения за хармонизиране на управлението на спектъра. Мисля, че трябва да говорите малко повече за ползите от координацията. Координацията е изключително важна. Що се отнася до платформите, добре е да сме предпазливи, защото настоящите оператори понякога с зъби и ногти е, защитават е, своите е, територии. Платформите се разрастват, защото хората обичат да ги използват. Чрез тях се пести, има големи ползи. По този начин се помага и на околната среда. Това не трябва да се забравя и трябва да се подкрепят потребителите. Не е задължително да се реагира отрицателно, просто защото се появява нещо ново. Трябва обаче да внимаваме с навлизането в правомощията на държавите членки, що се отнася до трудовото право и данъчното законодателство когато се опитвате да определите различни видове платформи по силата на директивата за мрежовата информационна сигурност, откривате, че когато успеете да направите определение, то вече е устарял. Ето защо трябва да сме последователни и да е, бъдем е, достатъчно в съответствие с различните е, видове законодателство. Отново по отношение на платформите, внимавайте дали става дума за взаимодействие между компании или взаимодействие между компания и потребител. Ако дадем на един потребител възможност да използва различни данни, е, това може да вкара някои компании в е, тежко положение, защото те може да не разполагат с така наречения потребителски интерфейс. Освен това, трябва да сме много внимателни по отношение на, на, на двойната отговорност в рамките на така наречените B2B платформи. Ако се осигуряват услуги в облак, там, където вече е имало пробив в системата на данните, много трябва да се внимава с отговорността и не би трябвало да се налага твърде голямо бреме под формата на двойна отговорност. Много коментари получавам от различни организации, например на хора с увредено зрение. Всичко, което се прави в цифровия единен пазар, трябва да отчита нуждите на хората с увреждания и е, една молба към двамата докладчици. Искам законодателството да отговаря на нашите принципи и да е годно да се използва в бъдещето. Ето защо нека да не споменаваме конкретни компании или примери. Нека да говорим за принципи, а не за конкретни имена. Следващия оратор Дита Харанзова. Sorry and sorry for... Извинявам се за това, че закъснях. Не можах да чуя уводните експозета. Ето защо трябва да се извиня и ако не коментирам по всичко, което е било казано. Съвсем накратко. Смятам, че цифровия единен пазар ще е приоритет за всички нас и ще се работи много по него. Радвам се, че имаме първи работен документ, създаден от госпожа Гепхард. Не споделям обаче всички заключения в този документ. От гледна точка на законодателството и от гледна точка на точките за действие на комисията, струва ми се, че едно законодателство се покрива в много точки. Това е директивата за електронната търговия доставката на пратки, платформите, договорите между дружества и така нататък. За всичко това може да се наложи да реформираме директивата за електронната търговия. Тя беше прията преди 15 години, но цифровия свят сега изглежда по различен начин. Много се радвам, че една от стратегиите е това законодателство да се промени. Мисля, че още сега обаче в нашата комисия трябва да започнем да мислим как да променим това законодателство и как да допринесем за работата на комисията. Например, добре е да видим дали не трябва да се променят е, правилата за происход на електронните услуги и това трябва да се разгледа и по отношение на други директиви. Освен това, нелоялните практики, е, директивата за универсалните услуги, е, не е, добрата или подвеждащата информация. Всички знаем, че най-важното винаги се крие в подробностите. Много от предложенията могат да бъдат подкрепени, но трябва да се внимава. Обърнете внимание на едно предложение от страна на моята група, то е свързано с киберсигурността. Независимо от нивото на киберсигурността в ЕС, заплахи има всеки ден. Ето защо трябва да помогнем на компаниите и на отделните лица да се защитят срещу такива нападения. Добре, нападения. Добре е да овластим малките и средните предприятия. Те трябва да са лидери в това отношение. В Чехия, например, ние се справяме много добре в борбата с вирусите, но има и други заплахи и не трябва да изоставаме. Това са моите коментари и трябва да кажа, че се извинявам, ако се застъпвам с това, което вече е било казано. Uh, Денис Де Йонг е докладчик сянка от името на левите, Юлия Ред е докладчик от името на зелените и господин Зул. Благодаря, Искам да кажа, че бяха разгледани много интересни теми. Те не могат да бъдат подценени. На първо място защитата на потребителите. Според мен това е предпоставка за добре функциониращ цифров пазар, защото потребителят, който използва дадена услуга, не е са, та не са само граждани те са членове на обществото. Те трябва да имат гаранция, че интересите им ще бъдат защитени, така че да видим как се възприема тази гаранция, защото ако приемем добри инструменти, ще бъде лошо, ако тези инструменти не се прилагат или не се познават и това няма да помогне на доверието и всички усилия ще отидат на празно. Хареса ми подхода на Европейската комисия, която говори за потребители и МСП на едно и също ниво. Това е много важно. Интересите са общи. Следователно, онова, което е предприето за хармонизация на ДДС или данъчното облагане – е много важен фактор, за да даде тласък на сектора. Още един коментар по въпроса за геоблокирането. Аз съм убеден, че са ограничени случаите, в които може, е оправдано да предприемем подобна стъпка. потребителите на цифровия пазар просто не могат да си представят как така физическите граници да бъдат прехвърлени върху цифровото пространство. Всъщност, ние вече ня, почти нямаме физически граници, пътуваме свободно и съвсем скоро ще можем и в цифровото пространство да съществуваме. Аз си представям един свят, в който вече няма да има граници, в това число и в цифровото пространство. И както каза председателката, имаме нужда от нормативна база, която да е ориентирана към бъдещето, бъдеще, което още не знаем дори как ще изглежда. Сабин Ферхен. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за худните слова и за отговорите, които дава. Връщам се към геоблокирането. Казвате от една страна, че до средата на следващата година ще имате конкретно предложение за геоблокирането, ако правилно съм разбрала. Това обаче достатъчно ли? Ще има ли предложение и за авторското право? Ще се появи ли то до края на годината? Господин Отингер вече каза, че в много случаи е, си струва и трябва да се запази геоблокирането, когато са засегнати въпроси на авторското право, когато геоблокирането е много чувствителен въпрос. Има пазарни структури, има бизнес структури, които няма как да бъдат е, заместени, ако се спре с геоблокирането. Така че тук искам да получа малко повече информация. Трябва да се постави ударението върху необоснованото геоблокиране. И да се погледне какво се случва в традиционния сектор, този, който не е онлайн. В този сектор има изключителни канали за дистрибуция – когато аз пътувам в различни държави, виждам, че онова, което се предлага в магазините е различно в Италия, Финландия или други държави. И в цифровия свят също ще има различни стоки в различните държави. Нека сега да не работим така, че по край е, сухото да изгори мокрото. Трябва да се внимава с уеднаквяването на съдържанието. Не е добре да се отслабват съществуващите структури. В Европа, в пазарите има изключително голямо многообразие. И тук засягам правомощията на Комисията по култура, естествено но и ние можем да дадем своята дан. Потребителите имат нужда от многообразие. Трябва да създадем структури, които дават възможност за многообразие. Никой няма полза от уеднаквяване. По отношение на платформите, в интернет има изключително много тесни места, проблемни места, места, където има засечки, е, вертикални вертикалната интеграция на телеком структурите. Тя вече беше обсъдена в рамките на пакета за далеко съобщителните услуги. Понякога, когато се стига чак до крайния потребител в рамките на една структура, има така наречените е, гейткипери или охранители. Що се отнася до защита на потребителите, по време на последния мандат на парламента много говорихме за това какво да правим с е, директивата. За потребителите е важно не толкова кога ще се приеме директивата. Някои колеги работят паралелно. На лице е и въпроса дали трябва да има директива или регламент. Мисля, че регламента е най-добрият начин за действие, защото в такъв случай наистина ще се спазва законодателството на единния пазар. Още 3 минути, защото искам да дам на комисията 7 минути. Дан, Олга и Ружа поискаха думата. Ако ще се изказвате, имайте предвид, че имате по една минута, защото иначе Ружа ще пострада. Дан Далтан. Съвсем накратко. Геоблокинг, този път няма да говоря за крикет. Нещо, което беше казано от колегата от НП френско съдържание в Швеция. Ако един французин обаче отиде в Швеция и иска да си купи съдържание на френски, какво ще стане тогава? Прави се е, труден живота на хората, пречи им се да се преместят в друга държава, по този начин те просто губят своята култура. Дайте ми някаква причина за геоблокирането. Не мисля, че има такава причина цифровия единен пазар май работи. И нашата отправна точка е, че искаме да стимулираме пазара. Сега комисията обаче казва друго. Искаме да въведем законодателство, за да спрем с промените. Имам проблем с тази гледна точка. Благодаря. Е, лято е трябва да си положително настроен, казва председателката Ога Сеналова. Благодаря. Една минута ми е достатъчна. Благодаря за това, че споменавате достъпността и хората с увреждане. Често говорим за адаптирането на цифровите умения. Как да гарантираме, че няма да се пренебрегнат големи групи от населението. Тук не става дума само за хората с увреждания, става дума и за възрастните, остаряващите хора. Много е важно да не се създават нови пречки пред потребителите на технологии. Потребителите често просто не могат да използват технологиите. Благодаря и Ружа. Благодаря, този път ще говоря на полски. Първо искам да кажа, че е добре, че има документ. И ще работим по един структуриран начин. Ще сътрудничим с комисията ИТР да се надяваме, че няма да има проблеми. На второ място виждаме, че разговорите ще са много проблемни. Дори след нас тук има различия. Даже в рамките на нашата политическа група. Най-важното в момента е следното. В документа, който вие предлагате, има много различни елементи. Има натиск върху малките и средните предприятия, за управляване на ДДС, за управлението на цифровото съдържание. Най-големите мозъци изтичат в Америка, така или иначе. Комисията сега се връща към правото на продажбите и това е едно добро решение, според мен. По отношение на геоблокирането, скъпи Филип, Разбирам, че има организация на франкофонията, която иска френскоязичното съдържание и култура да не остават само в територията на Франция. Сега обаче има ограничаване на съдържанието в други държави. Надявам се, че в крайна сметка ще има някакво развитие по въпроса. И сега давам думата на комисията, казва председателката. Um... Благодаря, госпожо председател. Засегнахте изключително много въпроси и предвид това, че времето е ограничено и това, че моите колеги също искат да кажат нещо по потребителските въпроси, ще бъда кратък. Ще започна първо с въпроса за хората с уврежници. увреждания. Когато бе оповестена стратегията за единия цифров пазар, беше много подчертан въпроса да се чуе гласът на хората с увреждания. също така знаете, че в момента съветът работи по директивата за достъпа. Може би парламента ще помогне тук също, защото не винаги е, този въпрос е разглеждан като приоритетен. Със сигурност в рамките на нашата генерална дирекция в комисията си даваме сметка колко сериозни са проблемите за достъпността. И първите хора, с които е, се срещнах след оповестяването на стратегията, работеха по този въпрос. Така че, госпожо председател, също така благодаря за окоръжаването по отношение на прага за ДДС, за да се помогне на новите дружества. Това според мен е много важно. Сега, що се отнася до платформите, ще кажа накратко това, което казах и преди малко. Разглеждаме всички аспекти на платформите. Трудно е те да се дефинират. Може би няма да се спрем на фиксирано определение, защото то може да се промени веднага, щом го заложим на хартия, но има някои важни аспекти, които да се вземат предвид. Също така трябва да се вземат предвид нивата, иерархичните нива на данните, които вървят по различни платформи, като например YouTube – Също така разглеждаме разликите в възможностите за преговаряне, когато става въпрос за големи платформи и за по-малки платформи и за малки предприятия, които задължително трябва да присъстват на някаква платформа, за да оцелеят. И за тях ситуацията не винаги е най-благоприятна. Но така или иначе, Платформите създават възможности за пазара и иновации, но също така те създават известно неудобство у хората и много често получаваме е, жалби. Вярно е, че моделите на взаимодействие между бизнесите ги смятат за е, заплаха и се задействат определени защитни рефлекси. Няма да ги обяснявам подробно, но а, става въпрос за защитни рефлекси, които се задействат, когато се появят иновативни платформи. Това може да захрани един много богат дебат. Също така дебат има и за геоблокирането. Дори в тази зала сме чули, че има най-различни аспекти на геоблогирането. Тук има един аспект за авторското право, за IP-то. Също така има и аспект, който не е свързан с IP-то. Когато става въпрос за достъп до хотелски вебсайтове, сайтове за туризъм, за услуги, това не е е аспект на геоблокирането, свързан с интелектуалната собственост. Разбира се, ще разгледаме и въпроса за авторското право в рамката за авторско право. И ви приканвам да прочетете е, документите за цифрови единен пазар за аудиовизуално съдържание, когато се закупува такова съдържание онлайн с зачитане на авторското право в аудиовизуалния сектор. Това цели да се защити стойността, ценността на това съдържание. От друга страна, някои потребители са явно фрустрирани, ако не могат да закупуват съдържание в, е, тран, трансградично. 52% е, е, е цифрата за неуспех за такъв трансгранично закупуване на съдържание онлайн и смятам, че това е много висока цифра. Когато направим законодателното предложение за геоблокирането, знаем, че ще срещнем различни интереси на заинтересовани участници и тук разчитаме на подкрепата на парламента. Мисля, че това беше основно от мен. Давам думата на Вероника. Председателката, времето ни свърши и знам, че някои от нас трябва да гонят самолети, затова ви имате само една минута. Накратко. Има бъдеще и настояще настоящето е, работим по геоблокиране, не свързано с IP. Тук е, има директива по въпроса, когато става въпрос за ограничения от определени държави членки. Органа за е, защита на потребителите и регламент, регламента за защита на потребителите скоро ще бъде представен във вашата комисия. Моля да ни помогнете всички заинтересовани органи в страните членки да имат дни същи правомощия. Също така, ще се придържаме към настоящото законодателство, когато става въпрос за действие за правна защита, защото тук наистина има вратичка в закона. Прави сте, че има различни аспекти от транзакциите между бизнес и потребител, които не са обхванати в един документ. Важно е да повишим културата на, на потребителите и на бизнесите, за да се види какво може да разрешим заедно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Бяхте изключително ясни и очакваме да продължим този дебат през септември месец. Благодаря много на докладчиците, на двамата докладчици, които положиха усилия. Благодаря на асистентите, на секретарията, на съветниците. Председателката любезно благодари на преводачите. Следващата среща ще е на 3 септември в 9 часа. Приятна вакансия, заслужавате я. Благодаря.